европейските фондове за развитие, въпроса е, за контрола на финансовите дейности на Европейската е, инвестиционна банка, е, ефективната, економическата ефективност на бюджета на Европейския съюз, всички институции и е, усилията в борбата с финансови измами. Това са теми, които вълнуват всички нас и имаме интерес да имаме едни добри работни отношения по тези въпроси е, за да придвижваме работата по тях е, напред. Затова се радваме за този обмен на мнение и предварително благодарим за отговорите. Наистина 25 е, писмени въпроса сме подали. Благодарим за предварителните отговори. Разбира се, колегите ще се върнат някои от тях за допълнение. Благодаря предварително и желая успех на работата. Благодаря. Давам думата на Павел Свобода, председател на Комисията по правни въпроси. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, нека от името на Комисията по правни въпроси да изразя нашето задоволство от това да посрещнем като наш гост комисаря Ютингер. Господин Ютингер, вие знаете, че новият ви ресурс ще включва също така и човешките ресурси включително координирането на персонала и на административната политика на комисията, като се поддържат високи стандарти при набирането на персонал, такъв, който има опит и да се осигури добра атмосфера на труд. Нека ви напомня, че нашата комисия отговаря също така за въпросите на независимата европейска администрация – статута на персонала в член 298 и 346 е постановил именно това. Комисията по правни въпроси очаква с нетърпение да обсъди всички тези въпроси с вас днес. Сигурен съм, че ще имаме изключително ползотворна дискусия. Благодаря. Благодаря ви. Сега нека да чуем комисаря Етингер, 10 минути. Месье президент, фра президентин. Господин председател, госпожо председател Гресле, от е, Свобода, уважаеми е, дами и господа, депутати, желая ви честита нова година и успех на вас и на вашите близки в е, всички начинания. както когато преди две години е, получих портфолиото, ресора цифровата економика, е, аз е, имах възможност да водя подобен разговор с вас да, да, и в изслушването аз изложих едни ясни намерения и планове за цифровата политика и цифровизация, цифровизацията на европейската економика и, и европейското общество до 2020 година, както и имахме възможност да обсъдим предложенията, идеите на Европейския парламент в областта на законодателството. Много сериозно взех вашите очаквания и очаквания, които изразихте спрямо мен тогава. Сега наистина по въпрос за, за бюджета, аз не съм бил, не съм юрист, така че не мога да имам компетенции в това отношение, но съм бил депутат много години, управител на шеф на, на местно управление и съм съм управлявал предприятие с 230 000 е, работници. В последните 7 години чрез фонда е, Connecting Europe, е, различните цифрови е, проекти, свързани с енергетиката, с политиката за средни и малки предприятия, всъщност успях да допринеса до голяма степен за това, което предходния комисар по бюджета Левандовски и моята предшественичка, заместник-председателя Георгиев, такива е, неща, за които отговаряха те всъщност. Ние знаем, че е, всички, във всички тези е, комисии, аз знае, че във всички тези комисии работят и участват хора, хора с сериозна професионална подготовка и за това наистина очаквам да водим един много прозрачен диалог за ефективен еврейски бюджет и една разумна политика. Бюджета е кралско право на кралско кралете. Той, е, кралското е, правило, той е, действа във всякаква демокрация, особено важен е при малки, младите демокрации. Ето защо аз подкрепям вашия интерес и вашата амбиция да се осъществява действащите разпоредби и а, е, си давам сметка колко е важна е вашата роля в а, е, е, законодателството, а, свързано с а, бюджета. А, това е, А, Вие сте институцията, в която се е, сливат е, и събират е, парламентарните култури на, на всички е, държави членки. Е, е, би трябвало да направим всичко възможно е, да мобилизираме мотивацията, е, опита, квалификацията на нашите работещите. Надяваме се да ангажираме в нашите институции най-големите умове, най-способните, най-талантливите хора в парламента, в съвета и разбира се в комисията. Аз вече разполагам, имам добри е, сътрудници и е, се надявам да можем да получим, е, наистина да, да имаме опита и, и знанията на най-квалифицираните, най-умните от всички държави членки но не би трябвало и трябва да направим така, че нашите институции да бъдат привлекателни за мъже и жени в бъдеще, за да, могат да ни, ни ги открадват частния сектор, така да се каже би трябвало да направим всичко, че е, нашите, нашите студенти да останат мобилни, да могат да работят върху себе си допълнително, да доизграждат своята квалификация и е, да е, е, за да се постигнат тези 40%, за които, с които сме се ангажирали в 2020 година в различните е, органи и институции на Европейския съюз за целта е да се е, засили и увеличи участието, например, на жените в е, ключови позиции. В Бих искал да е, е, кажа няколко думи и за многообразието и интеграцията е, става дума, тук става дума за равни шансове за всички сътрудници и за свобода от дискриминация. Тези неща, с тези неща се ангажирам много сериозно и, е, същото се отнася до ЛГБТ. И е, аз поделям вашата аргументация и е, вашите, вашата позиция по тези въпроси, необходимостта да се търси равнопоставеност и борба с дискриминацията. В случай Във всъщност даваме си сметка, че дори в, че в е, различните отрасли ефективността трябва да нарасне и трябва да се осъществяват е, е, економии и да се търси по-добро при по-доброто постижение. За да се постигне необходимата структура на европейския бюджет. Същевременно би трябвало да, да не застрашаваме по никакъв начин ефективността на нашите служби. Ще засегна и темата Брексит. Разбира се, тук председателя и неговия и преговарящия Мишел Бармие водят, носят основна отговорност по този въпрос, но когато става дума за справедлива отношение към работещите тук и по-скоро към британските служители, както и заплащането, изплащането на пенсиите на служители на Обединеното кралство, които са изпълнили своя трудов стаж в в Е, сега ще говоря съвсем открито и по критичните въпроси, които поставяте по мой адрес е, последните седмици. Е, обвинявам се в работа с лобистки групи, но аз нямам интерес нито в една от областите, в които ме обвиняват. Аз просто се ангажирам да работя с хора от различни организации, институции, от е, и срещите, които съм провеждал, винаги са е, били при пълна прозрачност. Е, например, дори в, цифрови, в, циф, в цифровия сектор има малки седни предприятия, има европейски и извъневропейски предприятия, които проявяват интерес към е, вътрешния, цифровия вътрешен пазар. И моят, в наш интерес е да се срещаме и разговаряме с всички тези хора. Е, независимо дали е, става дума за депутати, обикновени граждани, е, някакви членове на предприятия, когато един комисар, комисар трябва да разговаря с тях и ако има такава възможност, трябва да го направи, той трябва да изслуша всеки, който има какво да му каже, какъв аргумент, който има съответните доводи, за да може да се стигне и да се вземат информирани решения и решения, които са е, изпълними. Е, сега част от е, моята... Ще повторя още веднъж част от моята реч, която беше свързана с пътуването ми аз повтарям неща, които казах и преди в това отношение в речта си в Хамбург. Сега, в следващите седмици ще направя всичко възможно, за да се стигне до резултат в средносрочния преглед. Така че в следващите дни е, съвета да стигне до една позиция за преговори. Е, трябва, готвим паралелно с това и бюджета за 18-та година, но разбираше е, с вас трябва да работим е, за следващия бюджетен период, следващата финансова рамка и в мой интерес е своевременно, достатъчно рано в следващата година да дам отношение по доклада Монти и въпроса с собствените ресурси, за да можем да започнем разговори по това. Е, тук нахвалих основните теми. Благодаря ви за вниманието. Сега ще дадем думата на колегите, които са се записали за да зададат въпрос. Първият е Хосе Мануел Фернандес. Три минути за въпроса и отговора. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски. Първите от комисарио. Преди всичко искам да поздравя господин комисар за ясната форма, която използваше, за да изложи своите приоритети. Сподели ни за това, с което ще се ангажира и какво иска да доразви. Също така приветства неговата компетентност в сферата на бюджетната тематика. Що се отнася до плащанията, искам да попитам каква е вашата позиция. Тази година 7,2 милиарда евро са били предоставени за политиката за сближаване. Обаче недостатъчно освояване на средствата по това направление – и какво ще направите вие? Ако имаме проблеми с плащанията, защото Европейския съюз трябва да се ползва с доверие, трябва да може да плаща това, което се е ангажирал да плати. Трябва да изпълнява своите ангажименти спрямо гражданите. И смятам, че не трябва да има никакви затруднения, за да плащаме по ангажиментите, които сме поели. Минута и 20 за отговор. Мидлштенд, Wirtschaft сега всички знаем колко важни са въпросите, свързани с малките средни предприятия, с заетостта сред младите. Това се отнася за всички региони, за всички държави членки и особено важно е тази година. Давам си сметка за това проблемите от 13-14 сме обсъждали заедно с комисията по младеща и 2014 година във всъщност ние поне до 16-та година да се изчисти въпроса с натрупаните плащания, задължения за плащания за е, да избегнем е, такива, е, такова натрупване в следващия финансов период. Разбира се, де, декември е, комисията, е, всъщност е, в подготовката си за програмите за изпълнение и директивите, би трябвало да действа по-отрано. Държавите членки да са своите, своя персонал, трябва да направят всичко, така че своевременно да заявяват проектите си, за да можем, а ние пък трябва да си позволим повече гъвкавост, така че същевременно и своевременно да можем е, средствата, е, плащанията 17-18 да бъдат е, приключени в 18 и 20, 19 и 20. Благодаря, госпожа Томат. Благодаря, господин председател. Господин комисар, има големи проблеми. Навсякъде критикуват Европейския съюз. Гражданите се оплакват от липсата на прозрачност и на ефективност в работата на институциите. Наша отговорност е да върнем доверието в Европейския съюз. В този контекст Смятате ли, че думите, които произнесохте в Хамбург и всички подозрения относно вашето пътуване са в съответствие с вашия портфейл? смятате ли, че достатъчно изразеното от ваше съжаление, за да изтрие случилото се? малко по-късно ще обсъдим бъдещия бюджет и бъдещата многогодишна финансова рамка. но бих искал да ви попитам какво е мнението ви за последната версия за преработка на МФР на Европейския парламент. Готов ли сте да подкрепите нашата позиция пред съвета? Благодаря при средносрочния преглед ще се наложи в следващите дни да освободим, да разчистим блокажа с съвета. И по това работим интензивно на всички нива. В това отношение преговорите между парламента и е, ние с нашето съдействие трябва да продължат преговорите между съвета и парламента и е, ние очакваме да чуем и е, вашите очаквания за преразлежното за следващия период. Смятаме всъщност, е, че те са доста добре, е, до... те са основателни и ще ги подкрепим. Въпреки това обаче съм реалист. В крайна сметка, в е, е, края на тези е, преговори трябва да се стигне до единодушие, е, единомислие между парламента и съвета. Съзнавайки е, готовността на съвета, е, да се използва от е, този преглед и смятам, че това е в взимен интерес да потърсим и постигнем компромис. По бюджетната политика е, сме единодушни и мисля, че е, това трябва да се отнася и за останалата част от работата ни. Е, ще надявам се да имаме една добра, е, прозрачна взаимна работа, за да може и вашите оправдания, вашите очаквания за една компетентна бюджетна политика да се оправдаят в крайна сметка в е, комисията. Мисля, че до тук е, много добре работим по този въпрос. Жерар Дюпре. Добре дошъл, господин комисар, и честита нова година. Знаете, че има работна група със собствените ресурси. Тя скоро ще изготви доклад това отношение ще го представи. Знаете, че Европейския парламент иска да се създаде нова система. В писмения отговор казвате, че основното предизвикателство ще бъде да се постигне до такъв етап, в който държавите членки да приемат да се направи промяна. Да, това е вярно, но за това се нуждаем от добро предложение от страна на Европейската комисия. Въпросът ми е, дори и този доклад да не е правно обвързващ, може ли е, вие тук пред нас да обещаете, преди 1 януари 2018 година да бъдат зададени основните елементи за система на собствени ресурси, като се вдъхновите от работата на групата Монти. На второ място, комисията скоро въведе предложение за реформа на Дъблин с цел солидарно разпределение на беженците между държавите членки. Някои държави членки не желаят да приемат беженци, което накара Европейската комисия да предвиди глоби за тези, които а, нарушат новия механизъм. Въпросът ми е следния. Не смятате ли, че вместо глоби за в бъдеще би било по-рационално да се предвиди промяна на финансовите вноски, преразглеждане на структурните фондове, защото това трябва да бъде приспаднато с оглед цената, която трябва да се плати за приема на бежанци. Благодаря. Äh, Благодаря за двата въпроса. Доклада Монти ще ви 90 е, страници, е, изчетах го, е, е от много високо качество. Сега е момента да помислим за нов ред така че да могат да се водят задълбочени е, преговори по европейския бюджет. Е, за да се подготвим за следващата финансова рамка, първо е нужно това и второ, защото има нужда от нови приходи и трето, защото е, поради Брексит ще се наложат някои структурни промени в бюджетните рамки бюджетна рамка. В този смисъл е, доклада Монти и комисията Монти е, всъщност е, в това отношение парламента няма да бъде сам в следващата финансови рамка трябва да въвлечем и да предвидим всички възможни инвестиции. Не би трябвало да се очаквам е, и в съвета да стигна до съзнанието, че е необходимо е, да има подобрение и разширяване на е, източниците за собствени ресурси като данък, енергиен данък, трябва да се промени системата за, на ДДС. Във всичко това очаквам открита дискусия с целия парламент аз съм запознат с въпроса с квотите. Аз съм готов да преговаряме е, и по въпроса за беженците. Е, и мисля, че е, да се предвиди такъв фонд е добра идея. Госпожи, господин Кълмер, благодаря господин председател, благодаря господин комисар за това, че сте готов да отговаряте на въпросите ни. Аз имам конкретен бюджетен въпрос към вас. Знаем, че е, британците е, съвсем конкретно е, очакват след излизането на, на Обединеното кралство се очаква да редуциране в бюджета. Така ли или не? Другият въпрос е от по-общ характер смятам, вярвам и вие, че Европейската комисия чрез комисарите си е, всъщност носи отговорност за всичко е, това, за което е, отговаря комисията и по-специално комисията е пазителя на европейските договори. И всички знаем, че много често се нарушават тези договори. Договор от Мастрих, договор от Даблин често се оказва, че струват по-малко от хартията, на която са написани. Е, тук се намесва и въпроса за новото регулиране на банките. Е, новия регламент е, трябва, се наложи да се приложи за първ път по отношение на Монтепаш и Италианската банка и Въпросът ми е какво ще направите вие лично, за да поемете вашия дял от отговорността по въпросите, които споменах правилото, което вие визирате, е, отговорност, правилата, които визирате, са задължителни за всички нас, и за парламента, и за съвета. Става дума за общата задължнявост, за банковия сектор и така нататък. Ние е, е, водим интензивни преговори като комисии и трябва да ви кажа, че по отношение на Еврогрупата и съвета като цяло, пък и парламента, Моя колега Домбровски е, е, отговаря за това. Е, в крайна сметка е, очаквам е, политиката на комисията е, да е, се движи в рамките и възоснова на европейските правила, които трябва да се използват, а не нарушават, да се изпълняват, не нарушават. Сега, въпреки рабата, Великобритания си остава сериозен нетен платец между 6 и 10 милиарда годишно и това са суми, които ще спрат да, да текат към съвета. Кога обаче ще стане това, все още не е ясно вероятно ще се усети това след една-две години от тук нататък и след като е, губим един нетен платец, ще трябва да търсим други е, средства, други е, източници. You, благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за вашите изказвания в днешния дебат. За съжаление, нямахме достатъчно време да се запознаем много добре, но Познавам много добре вашият бивш началник, господин Ансип, и предвид неговата личност, понякога си задам въпроса, кой точно отговаряше и за политиката за цифровизация и за човешките ресурси. Но искам да се спра на следния въпрос. Наскоро Сметната палата съобщи, че има не успехи, свързани с бюджета за промяна в климата и това застрашава постигането на целите. Дали предвиждате това при подготовката на прегледа на многогодишната финансова рамка и бюджет за 2018 година? Е, работата на колегата Ансип, е, е, работата ми с колегата Анси беше отлична, наистина, първо. И второ, аз отговарях за две генерални дирекции, независимо дали става дума за защита на данните или други правни въпроси, или за въпроси свързани с вътрешния пазар или конкуренцията. Е, аз е, бях е, координиращ заместник-председател, имах отговорности за това. сега по защита, на опазване на климата. Е, Европейския съюз наистина трябва да направи така, че Париж е, да се окаже успех е, и да се постигнат поне, да бъдат поне осъществими и целите, около които сме се, обедини, се обединихме там. Говорим за 20% от инвести, инвестиции и разходи, които се посвещават на темата климат. Тук не става дума за пресмятане точно в евро или центове. Става дума за програма и програми и подход и една прозрачност. Ние трябва прозрачно да покажем, че тези 20% са отчетени в инфраструктурите, в селското стопанство, с озеленяването, с екстензивна е, разширяване е, на дейностите в е, например, по отношение на сградите в е, е, Люксембург, е, моите колеги работиха е, до голяма степен, е, в голяма степен за постигане на е, висока енергийна ефективност, специално в е, е, тези сгради, поне това, което зависи от нас. Господин трябва да имаме представител от е, ИНФ, но не знам кой ще бъде той. Има ли някой, който желая да зададе въпрос от името на Европа на нациите и свободите? Не виждам представител на тази група. Госпожа Мириада е да чуем тогава. Въпросът ми е свързан с почтеността. Със сигурност един комисар, който отговаря за човешките ресурси, трябва да бъде пример. Смятате ли, че е добър пример предвид нестабилната политическа ситуация, предвид всичките кризи, през които преминаваме, предвид нарастването на антиевропейските чувства, дали вие смятате, че може да ръководите Европейския съюз в тези трудни времена? Вие заявихте че хората, които са стигнали 40, повече няма на къде да се развиват. Аз след 50 години човек става мързелив. Дали ще трябва и към вас да се прилагат тези правила? Искам да получа уверение от вас, защото вие ще отговаряте за прозрачността и етиката. Какви уверения може да ни дадете, че вие ще изпълнявате задълженията си по подходящ начин? Е, сега въпросът ми е добре познат. Е, е, всъщност, това не е въпрос до мен. Трябва да попитате колегите в съответните генерални дирекции. При но можете да попитате хилядите работници в Баден-Вютенберг, където съм имал ръководни позиции. Там всъщност е, е, се стигна до е, увеличаване на работното време за преподаватели, например. Направихме го и постигнахме го заедно с профсъюзите като отчетахме е, физическата е, издържливост и физическите параметри на е, преподавателите. Един преподавател може да работи до 65-66 години годишна възраст или при случаите на бърнаут до 58 години сега, разбира се, е възможно и е, съкръщаване на е, работното време е, с, с, с също съответно намаляване на заплащането. Това също е вариант. Групата EFDD разполага с 3 минути, но отново не знаем а, кой е нейният представител. Има ли някой в залата, който желая да вземе думата от думата на EFDD? Не, в такъв случай Ян Обрехт. Чем tylko powiedzieć, że Уважаеми господин комисар, искам да кажа, че комисар Георгиева много често се срещаше с нас и тя подкрепеше парламента при много дейности. Надявам се, че и вие ще бъдете гостори по-чест госпожа Георгиева в комисия по бюджет. И сега към въпроса ми за многогодишната финансова рамка. Имаме опит с прегледа на сегашната рамка и на бъдещите също така. Кога смятате, че трябва да започнем преговорите по следващата рамка и кога искате да финализирате тези преговори? Какво е индикативното планиране на сроковете? Втори въпрос. Разбира се, различна е работата по многогодишната финансова рамка от тази за бюджетите и националните бюджети. Как виждате дейността на националните парламенти по многогодишното бюджетно планиране, така че това не се извършва адхока, да бъде системна рутина дейност. Е, на парламента гледам като един пълноценен е, съзаконодател, и, е, който носи своята пълна отговорност за това. Наравно със съвета. Сега имаме един срок, който изтича 2020 година, в средата на 2020. Трябва да помислим как ще се отрези е, Брексит е, и е, ако той се осъществи до 2019, ще трябва да съкратим съответно тази финансова рамка. Тук съществуват сериозни рискове. Според комисията би трябвало, според бюджетния закон, до края на тази година да излезе с предложение за следващата финансова рамка и заедно с вас трябва да е, говорим, да обсъдим въпроса дали 7 или 5 години. Е, трябва да задълбочим дискусията по този въпрос. Би трябвало също така да помислим е, какво ще как ще постъпим тогава, когато Брексит вече ще се отрази директно върху бюджета комисията на Юнкер трябва да заложи основите, но следващата комисия трябва да свърши тази работа. И трябва да подготвим почвата за преговори с съвета до 2019 и 2020 би Аз а, съм готов а, да идвам, а, да разговарям с вас а, в, по комисии, по а, работни групи. А, е, в е, последните 7 години е, аз винаги съм бил достъпен тогава, когато парламентът е желал да разговаря с мен и конкретно в тази комисия винаги съм бил на разположение, именно защото си давам сметка колко важен е парламента. Благодаря. Сега Даниеле ти има думата. Благодаря, господин председател. Добър вечер, господин комисар вашето качество също на комисар, отговарящ за човешките ресурси, искам да ви попитам за изявленията, които направихте и исках да попитам дали сте поискали извинение от общността ЛГБТИ. Но това, което чувам от вас, ме задължава да задълбоча тази тематика. Вие казахте, че ще задълбочите политиката за недопускан дискриминация, включително и спрямо ЛГБТИ. Какви конкретни действия ще предприемете? Имам предвид най-вече хората, които са сключили еднополов брак и работят в институциите, хората, които са сменили пола си. какви ще бъдат перспективите за такива служители? Зная, че колегата Георгиева с вас и с вашите колеги е, е говорила по множество доклади на комисията. Е, и докладите, е, които са започнати от е, госпожа Георгиева, е, ще бъдат приключени своевременно и се надявам така да бъдат на високо ниво. Сега ще дам пример за изпълнение на 5% економии до 2017 година което трябваше да стане от 2017. Това се отнася до допълнителното а, изграждане на а, персонала а, и а, квотата жени в а, средно, средно и а, високо равнище в а, а, управлението. Става дума за свобода от дискриминация по отношение на мъж или жена и колкото по отношение на Олаф в докладите на Олаф са познати на всички и е, това, което е, е приела колегата Георгиева пред мен, аз ще приема също. И ще продължа. Благодаря, е, господин комисар. Моята група също ми възложи да задам въпрос. Предишният бюджет определено бе разбран от страна на гражданите. А този бюджет, който имаме сега, определено не им говори нищо. Говорим за многогодишен бюджет, за разпределение на кредити, но когато възникне криза, винаги трябва да измисляме нови инструменти. И така започнахме да говорим за една бюджетна галактика – имаме една основа, която е европейския бюджет и много сателити около нея с различни финансови инструменти. Заедно с госпожа Георгиева се опитахме да обясним европейския бюджет на гражданите. Ако искаме да върнем доверието в Европейския съюз, то тогава ще трябва гражданите да разбират какво се случва тук. Вие, господин комисар, може ли да направите така, че а, бюджета, за който ви отговаряхте в Германия, да бъде пример за европейския бюджет. Така че гражданите е, отново да ни повярват. Да, вие ми е, представихте графиката, която е, визуализира галактика. Наистина, както казах, кралското правило на парламента е, е да има един център и нарастващ е, брой е, доверителни фондове и други инструменти за развитие, нови инструменти, допълнителни средства, които всъщност всъщност по някакъв начин отнемат от това кралско правило на Европейския парламент. Е, има времена, има моменти, в които са необходими външни инструменти но трябва да има една средносрочна цел те да бъдат интернализирани. Е, значи, когато се стигне границата на галактиката, аз е, съм готов е, с вас да преговаряме по инструменти и такива топ-ап, допълващи средства, за да може и в средносочен план вие да изпълните своите отговорности. Колкото до бюджета е, и гражданите, ние е, не трябва е, до каква степен, как се възприема бюджета от гражданите. Би трябвало всеки гражданин, всеки национален служител, всеки местен управител, кмет да участва в процедурата на формиране на бюджета с защото а, е, с нашия бюджет ние а, е, даваме а, е, незаменим а, принос към функциониране на вътрешния пазар. А, става дума за множество партньори а, в а, тази игра. Благодаря, Рихард Ашвард. Ричард Ашвард. Господин комисар, казахте, че вие подкрепяте целите на Кристалина Георгиева и идеята за бюджет, основан върху резултати. Дали не бихте могли конкретно да ни кажете как предвиждате това повлияване върху обсъждането на годишния бюджет и многогодишната финансова рамка? Второ, комисар Георгиева обяви нов виш ръководен пост. Целта е този човек да наблюдава изпълнението на бюджета. Дали вие възнамерят да значите конкретен човек на тази длъжност и ако да, то кога? Готов съм да създам такъв пост, първо. И второ, тази идея да се работи според резултатите – бюджет, зависещ от резултатите, това за мен е много важно, важен принцип. Защото е по този начин трябва да се гони ефективност на инвестициите и, и разходите. Трябва а, е, всичко, което правим, да има добавен, а, е, добавена стойност. Европейският бюджет а, е, трябва да е такъв, че на европейско равнище всяко изразходвано евро да бъде добре инвестирано, добре и разумно и, и, изразходвано. Е, тук Сметната палата е наш добър е, партньор. Е, в следващите дни ще бъда в Люксембург, където Еврото си става важно, но би трябвало да бъде допълнено, а не заменено чрез е, наистина конкретни резултати. И е, тук трябва в бъдеще да имаме преди два важни е, е критерия. Е, ние е, и трябва да разчитаме на, на, на дейността на Сметната палата, защото те знаят, те имат цялостен поглед върху нещата и е, са по-добре запознати от нас. Благодаря. Е, Естебан Гонзалес Понс. Благодаря ви, господин Отингер. Преди всичко поздравявам ви за това, че вашата биография много добре се вписва в изискванията на този портфейл. Обаче виждаме как все повече кризата на бежанците поставя под въпроса ролята на Европейския съюз. Тази криза също така поставя под съмнение нашата бюджетна политика. Виждаме как движение много агенции, много институции трябва да променят бюджета си. Какъв ще бъде бюджетният подход към кризата с бежанците на нивото на Европейския съюз? Второ, според вас, по какъв път трябва да поемем през близките години? И трето, как да разрешим противоречието между това, че все повече нарастват нашите потребности, например, във връзка с кризата на беженците и все по-малко приходи от друга страна. Благодаря ви. Задачата с е, беженците беше е, ясна за, е, в някои държави членки, както Испания, е, още от е, преди 7 години, Лампедуза, от 5 години насам. Е, нещата там са е, такива, каквито са за много държави днес. Е, цялостната, е, някои други държави членки усетиха натиска много по-късно. Е, държавата, от която съм, всъщност е, усети е, доста е, късно и доста късно призна необходимостта от европейска солидарност в, още от 15-та година, 15-та година ние работим по този въпрос с съвета и парламента обща закрила, защита на европейските ни граници е една от темите. Фронтекс се оказа недостатъчна за целта. Е, Шенген е, също би трябвало ясно да е, заделим и засилим и финансовите и човешки ресурси за защита на външните граници. Второ, държавите, е, първите държави е, приемни е, би трябвало да бъдат, да получат помощ, допълнителна помощ. Гърция до сега се мъчи сама, но без европейска помощ тя няма да се справи с проблема. Това се отнася и за България. Трето, сега въпросът с... Освен, че трябва да решаваме настоящия проблем с миграцията, трябва да мислим за беженците 2025 Хора, които сега живеят в Мали, Египет и другаде, за тях трябва да мислим чрез образование, развитие, помощ за развитие. Това трябва да продължи и в следващия парламент парламент, но ние трябва да е, положим условията, защото следващия парламент ще има още по-тежка задача в това отношение. Благодаря сега и Янс Гайер. Благодаря, господин председател. Няколко пъти вече е, говорим за, многократно говорим за е, средносрочния преглед е, и е, темите свързани с това, ние като европейска институция, комисията, парламента, е, ние е, имаме своята роля при решаващи заседания, обаче нямаме последната дума и е, сме запознати с ситуацията, където държавите членки преговарят една с друга и обикновено се задава въпроса каква, какво може да постигне в това отношение Европейският съюз, какво може да направи Европейския съюз и какво може да се направи за подобряване положението с плащанията. Е, и ако това не се оправи, е, заканват се много държави членки, ние ще е, намалим, ще съкратим нашите национални вноски как е, трябва да се е, работи в това отношение, за да се подобри е, бремето, да се облегчи времето на върху плещите на отделния денакоплата за Европейския съюз. Колкото доклада Монти, аз нямах възможност, не имах възможност да го изчета пълно, но се радвам на положителния отзвук за него. Обаче въпросът ми е, смятате ли наистина, че трябва да, вярвате ли, че ще има подобрение на е, е, източните е, на собствени средства. Мога ли накратко да отговоря? Да, точно за това става дума. Времевата рамка е чудесна. Годишната финансова рамка трябва да се разработи от комисията тази година. Доклада Монти е, е на масата. Сега задачата, топката е в полето на съвета. Монти като премьер, бивши има, своите, имаше, има своя авторитет. Тук трябва да използваме е, е, тази инерция. Е, тук не става дума да се отнемат повече средства от дънакоплатеца, а да се стабилизира европейския бюджет, за да има да се подобрят основите, върху които сме стъпили в момента. Е, всички е, комисари е, трябва да преговарят в съответните си страни и трябва да отстояват собствената си позиция аз, е, например, е, разчитам на Мартин Шуц, като е, в... Той се използвам, използвам колегиални и други средства, връзки, за да се използва този моментум, тази инерция на доклада Монти. А сега Пол Рубик има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за работата, свършена от вас до сега. Познавам ви от много години. ИТРЕ винаги е била на разположение за разговори с вас. Винаги сте ни информирали коректно и изчерпателно. Целта е да работим по-прецизно, по-ефективно при различните преговори, които сме водили, например при помирителната е, преговори е, е, или програмата за научни изследвания с 2020, винаги сме единодушни, говорим за откриване на работни места, за конкурентоспособност на малките и средни предприятия. Сега малките и средни предприятия е, са важен елемент. Става дума и за това програмата Еразъм да е, продължи, тъй като е една от най-успешните е, ни програми. Сега нещата се интернационализират, залагаме нови стандарти, е, младежкото приемачество, е, се надяваме да открие нови работни места, не само в Европа, но да привлече и е, хора от извън Европа. Как виждате шансовете в следващата програма да започнат преговорите по средосочния преглед и как гледате на това научите изследвания и малки и средни предприятия, е въпросът свързан с тях да се интернационализира. В добре познатият ви европейски бюджет са заложени принципите за определене на тази е, рамка. Но Основен момент тук ще бъдат иновациите с Еразъм Плюс за младото поколение, програмите за заетост на млади хора най-общо, с програмите за финансиране на малки и средни предприятия и начинаещи и с рамките за програмите за научни изследвания. В цифровия сектор последните години аз придобих изключителен опит за това, кои, как, колко са важни е, е, научните изследвания. Квантовата технология, микро, макроелектрониката, е, сензори, е, роботика, е, всичко това е, имаме е, общи европейски проекти, проекти от общ интерес, съвместни предприятия е, и е, инструменти, които имат и добавена стойност и които ще доведат до е, е инвестиционна, е, е, е, ефективност на инвестициите в Европейския съюз. Всичко това трябва да постигнем заедно заедно с е, индустрията и с научно-изследователския сектор. За малките и средни предприятия вие познавате е, Южна Германия, моя регион, е, там гръбнак са малките и средни предприятия, средните предприятия, не големите концерни. И на тях ние дължим много. Благодаря. А сега думата има Владимир Монкар. Благодаря. Наистина, е, това е приоритет на съвета, комисията и парламента. При преговорите за бюджет за 2016 в процедурата за, процедурата за преговори, в тази процедура по преговорите не успяхме да привлечем нови средства за, за заетостта, младежката заетост. Още тогава беше е, ясно, че този проект трябва да е успешен, но излезахме с обща декларация, в която е, е поискахме от държавите е, членки до 15 е, година да обявят е, до края на 15 година съответните проекти, след което ние ще решим. Оценката на проектите продължи 10 месеца вместо 3 седмици, макар че имахме три седмици на разположение, а вместо това пропиляхме цяла година. Оценката от октомври миналата година доказа, че е, един успех е, беше особено е, успешен, който можеше да се съкрати с една трета младежката безработица. и заложихме за този проект 5 милиона повече, отколкото искаше Европейския парламент. Въпросът ми сега е какви, какво очаквате е, във връзка с заедостта? Какво ще направите за заедостта на младите до 2018 година и при преразглеждане на е, е, финансовата рамка, за да не се загуби именно това преимущество, постигнато в момента? Този приоритет. Преразглеждането на финансовите рамки при това, тази дейност ни трябва е, зелена светлина от е, страна съвета. Аз съм готов, заедно с моите колеги, с е, сериозна аргументация да убеда съвета, че мерките за младежка жертва са ефективни и вече са придружени с първите успешни стъпки в пазара на труда. Обеден съм, че когато е, погледнем е, пазарите на в различните региони, е, би трябвало да е, обърнем е, не по-малко внимание на този проект и в следващата финансова рамка. Е, мисля, че Това е осъществимо. И ако го направим, ще можем разумно да освоим всяко вложено евро. По това ще говорим и в със съвета. Благодаря, Патриция Солиня. Хвала комисарю за представител. Господ... Благодаря, господин комисар, за уводните ви думи. Господин комисар, в момента популизма и политическия екстремизъм властват в Европа. Това е една по стрелна политика. Затова диалога в днешни времена е по-важен от всякога. Европа за гражданите, както и други програми в областта на културата и медиите, играят ключова роля, защото позволяват да обясним на гражданите какво може да донесе Европейския съюз на хората. Този е, прогрес и този напредък води до емоционална връзка между Европейския съюз и гражданите. Вие как виждате бъдещето? на Европейския съюз. Как ще се справите с това противоречие между нуждите от по-високо финансиране на програмите от една страна и действителността от друга? Благодаря предварително за отговор. Част от програмите, е, които споменахте, е, по тях аз имах съвме... част от отговорността през последните години медии и култура, например. Там ударението беше в портфолиото на други колеги. аз обаче отговарях за по, за структури, за кохезия, за селско, за селските райони, е, когато, е, в е, които теми, като подтеми влизат и тези. Когато говорим за културни столи, столици, столици, европейски столици на културата, тук това трябва да е част от компетенцията за Европа. И тук с по-малко средства може да се постигне много разбиране за Европа. И аз съм готов да работя с съответните комисии в парламента и с вас по, а, а, за опита в това отношение и за това как може да се стигне за завишаване на средствата. Не става дума за милиарди, става дума за няколко милиона по, за, по отделни програми за разпространение на културата, на, за медиите, за а, младежката а, заетост а, и други. Благодаря сега Кла, Кра, Клара Буди. Благодаря ви. Е, има три области, е, в които комисията се е ангажирала да, е, да ги прокарва в европейския бюджет. Изменение в климата, биоразнообразие и равнопоставеност между половете. Последната е най-слабо развита. Климата и биоразнообразието разполагат с конкретна методология, която дава възможност те да бъдат прокарани хоризонтално в бюджета. Е, и това е, е тъй като е, комисията инвестира в тяхното разработване, но инвестициите във време и в ресурси за равнопоставеността на междуполовете не получи същия то, значение. Вие подкрепите ли бюджетирането за равнопоставеност на половете и прокарването, хоризонталния подход е, и прокарването на тази тема във всички други е, сектори? И имате ли конкретни идеи за бюджетиране е, в това отношение? Es ist sicherlich politisch Разбира се, има смисъл да се огледат съответните рубрики и отделни програми и е, множеството структурни, научно-изследователски програми, програми за екологизация и така нататък да е, се поставят е, определени общи цели. 20% от разходите за защита, е, за опазване на климата е един пример за това. Но нещата не са толкова прости. Когато говорим за е, прокарване на равнопоставеността в половете във всички е, сектори, е, вече е, се натъкваме на трудности. Е, самата е, структура на комисията, вижте, е, персоналната структура, повечето от заетите са жени. От работещите са жени значи секретари, е, сътрудници и е, по-низките е, позиции, мнозинството са жените. В по-високите позиции, в средното и на средните високи нива на управление вече спада процента на 30% на жени. Сега 40% е целта на комисията Юнкер. И в рамките на европейското право, ние правим всичко възможно да постигнем тази цел. Предимството е, че жените при нас са по-млади от мъжете. Те на тях им предстоят 2, 3 или 4 години повече стаж от мъжете. Това разбира се, е, противоречи на, на демографското съображение и равните е, перспективи за мъже и жени е, основната цел в бюджета за равнопоставеност на половете е факт, разбира се, кажете нещо конкретно. Ако ми предложи някакви конкретни инструменти, ние ще направим нещо по въпроса. Благодаря. А сега Януш Левандовски има думата. Благодаря, господин комисар. Всъщност колегата Гайер и други поставиха въпросът ми. Аз ще го преформулирам обаче. Спомням си от времето, когато работехме заедно в комисията, че вашата позиция винаги е била прагматична и реалистична. И от тази позиция, е, чисто практически, е, ще ви попитам, какви са е, шансовете да се реформира сериозно страната на приходите на, на бюджета, приходната част на бюджета? Аз се опитвах е, различни начини. Е, може би е, след Брексит ще имаме такава възможност, но ми се иска прагматичен отговор, а не просто пожелания. Докладът Монти не е автоматичен начин за придобиване на повече приходи. Повече приходи е, трябва да имат съответната обосновка, е, съответните е, разходи, които са задължителни на европейско равнище и съответните инвестиции, смислени инвестиции на европейско равнище когато миграция, ако миграцията и защита, опазване на границите и помощ за развитието ако тези три въпроса се превръщат в все по-важни европейски задачи, тук нещата няма да се сведат само до научни изследвания и структурни програми. Ако Европейския съюз успее да опази вашите си граници, тогава ние ще имаме един сериозен аргумент. Е, или пък е, селските райони без е, научни изследвания, без да, да, да отслабваме други фондове и инструменти. Всичко това е в интереси на държавите членки и тяхната сигурност. Второ, доклада Монти залага всички възможни е, нови е, източници на, собствени е, приходи, как, различни данъци, енергиен данък, стабилизиране и на, на управленческите дялове. И аз мисля, че е, всичко това е, е, води до едни реалистични очаквания. Благодаря, Виктор Медрешко. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, политиката на сближаване е приоритет за много държави членки. Имам предвид държавите в Източна Европа. Така че за мен наистина би било интересно да чуя нещо от вас по този въпрос. Какво е бъдещето на политиката на сближаване по време на втория етап на настоящата МФР и в бъдещата МФР. Какво ще се случи с неизползваните средства? Как виждате вие нещата? Как да помогнем на държавите членки, които а, имат трудности да привлекат подобно финансиране? В това отношение имам предвид някои ваши изказвания от 2013 година. Цитирам немските а, медии. Вие сте казали, че вместо да се бори с кризата, Европа се опитва да получава останалата част от света. Аз се притеснявам за държави като България, Румъния, Италия. Вие казахте, че Франция не е економически готова за това, което и предстои. смятате ли, че тези държави не подлежат на управление? Аз съм на малко по-различно мнение от това, което вие сте изказал през 2013 година. Може да оттеглите думите си, защото вие ще управлявате бюджета на Европейския съюз, както и човешките ресурси, които идват от тези четири държави, които вие изрично цитирахте през 2013. Смятам, че стабилността на държавите членки е, е извън всякаква дискусия. Имаме а, необходимостта от стабилност е повече от ясна. Имаме доста <clears throat> слаби региони, <clears throat> имаме несигурни региони, Например, България е една, един от регионите, която, по която може да се преговаря. Тук трябва да използваме принципите за гъвкавост и прехвърляемост, преносимост трябва да помислим как трябва да използваме проекти, които се финансират от структурните фондове, да не трябва да минават през преклено много, да преодоляват преклено много препятствия. Трябва да засилим ефективното управление на тези проекти, включително чрез е, командироване на е, хора от комисията. И мисля, че тези проекти ще бъдат е, от решаващо значение и редица е, години напред, тъй като Европа има нужда от тези проекти. Аз съм е, като германец след обединението, след 89-та година е, е много важно да се прилагат именно тези структурни програми за отделните региони. Раймер Бърге. Благодаря, господин председател. Вие казахте, хуб, правилно казахте, че бюджетния, закона за бюджет е кралския закон, така да се каже, кралското право. Е, въпросът ми е обаче е, след е, тази галактика как е, е, ще гледаме на това е, изнасяне на различни инструменти? Какво ще кажете за удължаването срока на ЕФСИ? Това наистина е сериозна тема която е, на вниманието на парламента. И втория въпрос, би трябвало да обсъдим един доклад по собствена инициатива в е, този парламент. Е, все още не сме готови в ЕКОН и в е, комисията е, по бюджета. Как изглеждат е, нещата с стабилизирането на еврото? Е, е, така че да не се ограничаваме само до еврозоната е, и евространата, при какви ев, е, страните от еврозоната. Е, това е, трябва да бъде едно от условията за определение на следващата финансова рамка. Има моменти, когато човек може да създава и трябва да създава бързо и прагматично нови инструменти. Това показаха финансовата, показа финансовата криза, рецесията в някои страни и а, а, защо бе разработен ЕФСИ от, и защо трябва бързо да се прилага, това е една, е, един от аргументите, които мога да изтъкна. Е, тук е, става дума за е, структурна консолидация в следващата финансова рамка. Мисля, че във вашата комисия трябва да бъдат обсъдени всички външни проекти и програми, които имат смисъл по отношение на интеграцията. До сега FC функционира добре е, трябва да видим в кои държави членки е, кои проекти е, са осъществими по линия на ЕФСИ и за мен е важен принципът кралското царското право. Той е абсолютен принцип аз съм задължен не на отделен национален парламент, а на парламент, Европейския парламент и, и съм убеден в важната роля на парламента при съвместното вземане на решения, свързани с бюджета. Благодаря ви. Сега думата на госпожа Гардия Сабал Рубяла. Благодаря, господин председател. Мисля си, че всички сме съгласни, че наистина бюджетът е основополагащо значение и също така виждаме, че парламентът е изключително важен за европейската политика. Виждаме новия план на Юнкер. Обаче не знаем доколко комисията иска да се занимава с управлението и доколко външния мандат на Европейска инвестиционна банка може да бъде гаранция. В случая със съвета предложението беше отхвърлено и трябваше да се проведат преговори с парламента. Какво вие смятате, господин Отингер, за възстановяването на ролята на комисията като орган управляващ фонда? и каква е позицията ви спрямо ситуацията, в която е, ни е поставил съветът. Viele е, Mitarbeiter ние сме много е, сътрудници, много хора работим по въпроса. Е, в Люксембург, Генералната дирекция на комисията, е, познаваме се и, и, и за, за двата институции имаме високо мнение. ЕИБ е незаменима, когато става дума за банкови компетенции. Когато е, става дума обаче за инвестиции, за е, е, средства за инфраструктурата, тук комисията има голям опит е, при изпълнение и е, е, е, инвестициите в инфраструктури заедно с държавите членки. Това се отнася за ЕФСИ и за други фондове. Така че тук не става дума за това дали и а, дали а, само ЕИП или само комисията. Става дума за едно добро партньорство и взима допълняемост, а, защото двете само могат да постигнат а, необходимото. ЕИП има отговорност, но това не значи, че те са извън демократичен контрол. Ние в парламента, тук в парламента има става дума за гаранции на, на, и отговаряме съвместно с а, вас за а, 16-18 милиарда. И а, тук а, тази съвместна отговорност и оперативна дейност на ЕИП а, само ще обогати а, дейността на нашата комисия. Сега. Благодаря, господин, благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря за ясната позиция, която изразихте във връзка с собствените ресурси и бъдещата МФР. Разчитаме на вас да уважавате Европейския парламент като със законодател, да има прозрачност и да има добро функциониране между двете институции по бюджетни въпроси. Два конкретни въпроса. Първо, разработват се финансови инструменти през последните години, включително и ЕФСИ, и това са важни инвестиционни средства. Държавите членки обаче имат затруднен достъп до финансовите инструменти заради не до там добре развитите финансови пазари в съответните държави членки. Финансовите пазари в София не са толкова развити като в Франкфурт или Париж. Тези държави членки също трябва да използват инвестициите. Как виждате баланса между европейските грантове за в бъдеще и инструментите? На второ място, групата ми подкрепя предлагане, предлага инициативата за безплатен железопътен, безплатна железопътна карта на всички а, млади хора под 21 години. Вие как гледате на този наш проект и как смятате да се финансира пилотния проект? който да финансира подобен абонамент. Благодаря. E Комисията ние очакваме гаранции от ЕФСИ за проекти в държавите членки и регионите. И гледаме по един и същ начин на това. Защото за да имаме е, едно добро разпределение е, на е, глава от населението. Не бихме искали да сме изправени пред ситуация, когато една държава се възползва твърде много, а друга едва. Не бихме искали да има такава структурна диференциация. Тук ЕИП има своята отговорност става, дума за една банка, един вътрешен пазар. Има региони, където банковия сектор са по-консервативни или по-слаби. Е, е, е, банковия сектор е по-консервативен или по-слаб и би трябвало тогава да се направи така, че да може да се, да се инвестира в. да се инвестира в тях. И е, комисията заедно с е, съответните национални органи да може да реагира те действат чрез различни кръгли маси или други е, начини да ги информира и да е, ги подкрепя. Колкото до Интеррейл, имаме Еразъм, имаме е, Мобилитет Европа, Свобода на движението. Е, наистина е, това е чудесна инициатива и от гледна точка на е, околната среда, ако щете, ако разбира се, се даде възможност на младите хора да пътуват из Европа с влак, е, мисля, че този проект ще има голям успех е, и е, трябва да го подпомогнем. Мерси. Благодаря на колегите от комисията по бюджета за зададените въпроси. Благодаря и на вас, господин комисар, за вашите отговори. Сега госпожа Гресли ще поеме председателския пост. Е, Благодаря и е, ви поздравявам за мекото кацане. Е, вие сега започва нашия кръг въпроси. Колегата Саврама за 3 минути, моля. Уважаеми господин комисар, щях да задам въпрос във връзка с прилагането на принципа за бюджета ориентиран към резултатите. Но колегата Ашворд вече зададе този въпрос. И тъй като аз не смятам, че вие ни дадохте отговор на зададения въпрос, ще повторя въпрос и ще попитам отново. Какви ще бъдат първите конкретни стъпки, които ще предприемете по тази инициатива, а именно прилагането на бюджета ориентиран към резултатите. На следващо място, надежността на данните, предоставени от компетентните органи на държавите членки. Всяка година Сметната палата в своя годишен доклад казва, че много от грешките са могли да бъдат засечени на ниво държави членки. Държавите членки и комисията използват цялата... Ако комисията и държавите членки са използвали цялата налична информация, какво ще направи Европейската комисия, за да подобри положението? Господин комисар, заповядайте. Да дам един пример от енергетиката. Когато фонда е, свързване на Европа и съответното съфинансиране е, за трансгранични е, проекти за газ и е, електроенергия и съответната е капацитети за е, съхраняване, както и обновяване на нашата електропреносителна мрежа, всичко това, е, важността на всичко това беше ясна е, и е, милиарди бяха зададени за това. Но важно е да се дефинира целта. Например, интеграция на всички, включване на всички държави членки в Европейския пазар на газ и електроенергия да не може да избегнем приложението, при което една държава членка получава само от една трета държава газ. Диверсификация на източниците и на, на газопроводите. Например, е, е, Финландия, Естония, е, Литва, Латвия, Полша могат да бъдат дадени като пример това отношение, които се интересуват от политика за диверсификация и газопроводи, за да няма монопол защото е, това, е, рисковете от това са ясни. Е, при всички програми за инвестиции, инвестиции трябва да имаме това предвид и да обвързваме е, въпросите с економическата е, ефективност. Дали е, е по дали е по-ефективно, дали е по-разумно да се инвестира в един, една обща мрежа, отколкото в 28 отделни. Разбира се, тук се намесят и въпроси за опростяване, е, прозрачност на, на нашите е, документи, за да могат държавите членки да е, отговарят заедно за прилагане и изпълнение на тези закони и проекти. Благодаря, господин председател. Господин Тингер, бих искала да ви попитам за двете досиета, за които вие отговаряхте. Те бяха от ключово значение, включително за вашата страна Германия. Сега вие ще отговаряте включително и за преговорите по бъдещия бюджет на Европейския съюз. Вие нееднократно говорихте за глоби за Испания и за Португалия, санкции, които означаваха оттегляне на милиони евро от струкните фондове, тези средства би трябвало иначе да отидат в тези две страни. И когато вашите колеги казваха, че няма да има санкции, вие пред германската преса повтаряхте, че ще има санкции за това, като депутат от Испания, като човек, който е загрижен за испанските граждани, искам да ви попитам какви аргументи може да предоставите, за да не смятам, че бъдеще отново ще постъпвате по този начин? Бюджетната политика на държавите членки. Тук трябва да внимаваме Европейския съюз и еврозоната да не се разделят, да не се разцепят комисията е, отговаря за еврозоната, за спазване на правилата и е, ние като комисия е, ние биваме критикувани от страна на Испания или Португалия е, аргументи за Германия, Полша, Финландия е, също се е, изтъкват. Такова разделение трябва да се избягва, такова разцепление ясно е, че трябва да се спазват правилата. Това се разбира от само себе си. Мастрихт или каквото и да е. Това се отнася за всички правила позицията е, е, е, в редица държави членки, е, е, държавите членки не са сами в това отношение. А какво е значението на структурните програми? Например, страни като Португалия или новите държави членки, или Испания, например. Аз а, е, знам, че без европейските програми там няма да се постигне е, кой знае какво. Ето защо трябва да ви кажа, че аз не съм представител на немското правителство в комисията. Аз съм европейски комисар е, който е родом от Германия, но е, който има обща европейска отговорност, е, който отговаря за Испания не по-малко, отколкото за всяка друга държава членка. И тук Германия въобще няма роля, не играе роля. А сега колегата Чернецки. Thank you, благодаря, госпожо комисар. Господин комисар, благодаря за презентацията ви. Имам въпрос към вас. Скорошно проучване, изготвено от един от отделите на Европейския парламент във връзка с финансирането на неправителствените организации, смята, че има ограничена отговорност относно разследването на финансирането. Това мнение се споделя от някои заинтересовани страни, които се опитват да получат информация от а, а, FTS. Какво възнамерявате да направите, за да подобрите а, системата и в Господин. на какъв период? Господин Комисар. тези, е, това са част от нашите е, общества, от нашите е, ангажименти. Аз смятам, че важното допълнение на парла... взаимно допълване на комисията, съвета и парламента е решаващо в това отношение. Е, това е, въжи и за е, европейско равнище и наистина ангажимента поет в това отношение. Аз уважавам смятам, че всяка програма, независимо е, кой бива финансиран от европейския бюджет, трябва да бъде, да подлежи на бюджетен контрол и на съответното аудитиране от е, е, Европейската сметна палата. Олаф трябва също да участва, като направи всичко възможно, всеки, който получава средства от Европейския съюз, да не е, мами. Е, трябва да са ясни последствията, е, без да се дискриминира който и да било и при пълно зачитане на, е, на а, е, работата на всички неправителствени организации, също така. Колегата Али. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Има много предизвикателства в сферата на освояване на структурните фондове и упростяването. Вие предвиждате упростени процедури за бенефициентите. Това трябва да се направи. В момента сме в важен период при изпълнението на многогодишната финансова рамка и високо оценяваме дейността на вашия предшественик и се надяваме, че вие ще продължите тези усилия, включително и по бюджет, основан върху резултатите и по повишаването на авторитетността на Европейския съюз. Но като цяло се разбира, че следва да се преразгледа многогодишната финансова рамка. Какво смятате за проектите на европейско ниво? Как те могат да бъдат полезни за европейските граждани? Също така има проблеми с изпълнението на МФР. В сегашния период виждаме, че бюджетните кредити за поети задължения са твърде малки, малко и са отложени във времето. Това са много сериозни осложнения за бюджет на Европейския съюз. Но какви ще бъдат допълнителните осложнения за бюджета светлината на Брексит? Благодаря. Bei allen Förderprogrammen auf jeder Ebene muss man die Balance wahren zwischen Simplifizierung, Vereinfachung, Entbürokratisierung, leichte Antragstellung einerseits und Vermeidung von Fehlgebrauch, Vermeidung von е употреби на, на неефективност, е, разхищение и така нататък. Това се отнася за европейското е, ниво особено. Е, е, не е много лесно и за програми на местно равнище, разбира се, както за младежката дейност, е, но на европейско равнище нещата са още по-сложни, тъй като става дума за 28 или повече култури и подходи и съответното развитие и оценка на програмите. В а, моята родина винаги съм чувал а, за а, а, оплаквания от страна на а, земеделски стопани, колко е сложна а, процедурата при тях, а, колко а, много бюрокрация има. И сега когато работим с различни е, програми, с побретемяване и други, е, имаме конкретни стъпки по екстен, екстен разширяване, тук нещата се осложняват допълнително. Би трябвало да се получим от опита на текущата, сегашната многодишна финансова рамка а, и да наистина да търсим сериозно упростяване, а, за да избегнем корупция и да направим нашите системи по-ефективни. Сега а, Денис Дайонг има думата. Комисарис Благодаря, госпожо председател. Един от въпросите, които бяха зададени, беше свързан с вашите срещи с лобистите. През декември 2014 година вие сте се срещнали с над 300 представители на лобита като около 300 от тези срещи с представители на деловите среди. Имало е и представители на синдикалисти и на НПО, но те представляват едва 10% от срещите, които сте провели. В писмения си отговор вие казвате, че тези хора от НПО по-рядко се обръщат към вас, но в крайна сметка вие трябва да признаете, че НПО разполагат с много по-малко средства, отколкото големите предприятия. На следващо място, вие защо не действате по-проактивно към представителите на неправителствените организации? Днес единодушно приехме доклад във връзка с допитванията до експерти. И би било интересно да кажете нещо за обещетенията и заплащанията на тези организации. Вие какво замерате да направите в това отношение? През последните 7 години е, съм а, е, разговаряла с много а, е, сдружения на гражданското общество а, на национално, регионално равнище и мисля, че те очакват а, е, всъщност е, е, в тези разговори никога не са се оплаквали те от недостатъчно финансиране, по-скоро от правилата на финансиране. Сега при... Е, е, изслушал съм хиляди хора е, и техните е, желания. Малки и средни предприятия, профсъюзи, издружения индустрия на индустриалци, на индустриално равнище. Е, в някои държави членки е, е, темата е, цифри, е, в някои държави членки казаха, че цифровизацията е ключов момент. Провеждал съм 20-30 предприятия с малки и средни предприятия, за да информирам, да ги информирам за цифровата революция. Ние живеем в време на цифровизация и това не може да се избегне. И тук не става дума само за самата индустрия, но за работни места, работни места за млади хора, за работещите, за следващите поколения. Тук ние ограничаваме нашите, нашия състав с 1% годишно, всяка година. Но економиката, производството е необходимо във всяка държава членка, малка или голяма. Така че аз водя разговори с представители на индустрията за конкурентоспособността, за създаване на работни места, за е, постигане на инвестиции в Европа е, разговарял съм с е, всички тези фирми и а, за да изтъкна а, колко привлекателен е вътрешния цифров пазар за Азия и други партньори и всеки е, министр на економиката, е, дали е социал-демократ, дали е либерал, дали е зелен, в Германия имаме много зелени е, такива постове, смята, че заслужава да се говори и да се постави ударение върху привлекателството на Европа именно по този начин. А сега колегата Явор има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие казахте, че вие сте се срещали през 2014 година с Deutsche Telekom по-често, отколкото с всички останали фирми и предприятия. Вие имате най-много срещи с лобисти, отколкото всички останали комисари. Освен това, имате доста съмнителна репутация, нещо, което се подчертава от факта, за вашия полет в частен самолет, нещо, което вие смятате, че не се категоризира като среща. Осмелявам се да кажа, че вашата лична история не е гаранция за вашата ангажираност, докато прозрачността на дейността и контактите с лобистите е от ключово значение за европейските граждани. Какво е вашето намерение да попълните празнотите и да затворите вратичките във всичките правила, свързани с контактите с лобистите? Например, как ще обясните това, че когато ако някой не поиска среща с даден бизнесмен, това не може да се категоризира като среща. И как продължавате да смятате в тази посока? Благодаря. Господин е, депутат, е, за е, моята лична предистория ще ви помоля е, колегите ме познават, ако помпитате моите колеги, те ме познават добре. Е, моя колега е, е свидетел и така може да бъде и мой съдник за моята служебна работа с него бяхме. Господин Гайер става дума, с него сме работили заедно, така че попитайте го. Второ, за цифровата инфраструктура е, беше до сега моят ресор. Е, това е широколентовия интернет, е, е, далекосъобщенията. Това е едно скъпо начинание. Цифровата инфраструктура в Европа не е добра. За да стигнем до гигабитовото общество, трябва да минем дълъг път. Тук са необходими и европейски, национални, регионални фактори и местни фактори. И кметове и е, заместници. Е, и аз е, по този въпрос съм водил множество разговори, интерактивно работя. Предложихме пакета за далекосъобщенията септември миналата година и именно в тази, тази работа не може да бъде свършена без сектора трябва да се използва опита на отрасъла, на сектора. Така разбирам аз работата си. Човек може да инвестира милиарди в цифровизацията. Говорим за 500 милиарда евро инвестиции в 5G, в пето поколение. Това не може да стане без съвместна дейност с издруженията и предприятията и а, е, така виждам аз работата си като комисар а, е, по а, е, цифровизацията а, и обществото от това. А, сега имаме проблем с а, това правило за трите минути общо за въпрос и отговор. Сега колегата Вали от, е, е, от а, и ФДД. Не го виждам тогава. Ще дам думата на колегата Джаковски. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че моят въпрос няма толкова да ви раздразни, колкото ви подразниха въпросите на някои изказали се преди мен. Тъй като съм член на Комисията по бюджетен контрол, имам следния въпрос. Тъй като институциите не искат да сътрудничат по одитите и процедурата за освобождаване на отговорност, виждаме ситуации, в които съветът избягва обсъждане на одита в европейските институции. И това се разглежда много критично от гражданите на Европейския съюз. Те казват, ето, европейските институции не са прозрачни как да се коригира тази ситуация? Дали сте наясно с тази ситуация и как смятате да я преодолеете? И още един допълващ въпрос. Някои колегите, които се изказаха, вече казаха това, което аз искам да попитам, но все пак. След 2020 ще имаме нов бюджет за периода 2020 до 2020 28. Ще включите в него приоритети като вътрешна сигурност, технологии и иновации. Благодаря ви. Разбира се, няма съмнение. Дори в демократичното общество всеки носител на мандат трябва да е, бъде разбран без разбиране, без приемане на това, което правим, ние не можем да е, работим е, дългосрочно и стабилно. Демокрацията предполага приемане, независимо от коя група е представителя. Е, съответния представител. Комисията е, е, е, обикновено проверява е, как се възприема е, дейността на и в е, медиите, в националните парламенти и другаде. И аз е, вярвам, че темите, които вълнуват е, вашите избиратели, е, И аз мисля, че е, Европейския парламент в това отношение не, няма е, какво повече да направи. Е, прозрачността в Европа е по-висока, отколкото е, в някои национални държави членки. Никой е, министр, национален министр не работи при такава прозрачност, както ние. Е, имаме проблем е, според броя на жителите и по-малко е, е, е брой депутати, но на нас са ни нужни партньори трябват ни местните власти да работят заедно с нас и за нас да прокарват това послание. Колкото до многодишната финансова рамка, е, мисля, че научните изследвания, иновациите в следващото десетилетие не само, че няма да загубят от значение, напротив, ще е, нарасне тяхното значение. Сега колегата Гайер. Благодаря. Е, комисията по контрол, в нашата комисия по контрол ние много е, мисли, е, се съмняваме, че е, ще падне нивото на грешките е, в е, европейския бюджет. Това е въпрос, който трябва да се доразвие, а именно легитимацията, отклоня, легитимацията на, на е, това ще, е, този въпрос от него зависи легитимирането на европейските политици а, е, и от това ще зависи до каква степен ще се а, засили евроскептицизма или обратното тези неща са взаимозависими. Въпроси като финансовата измама, и е, санкциите, наистина трябва да помислим заедно как да е, занижим, да снижим нивото на грешки е, ние имаме области, като например изпълнение на бюджета, селско-стопанското развитие, регионалната политика, имаме изключително висок процент на грешки. И това се повтаря в доклада всяка година, в доклада, когато държавите членки предоставят информация, която е неползваема, тъй като нивото на грешки е твърде високо. Проблема е сериозен. Въпросът ми към вас е какво предвиждате, за да промените положението, това състояние на нещата? Аз през последните седмици наистина е, е, получих е, много информация за работата на вашата комисия в това отношение. Трябва да ви кажа и ви моля да продължите в същия дух първо. Второ, процента грешки е, е, тенденцията е добра от 3,18 към 3,04. И вече друг, въпрос, е, друг е въпросът дали става дума за грешки или корупция, защото човешко е да се греши, но коригирането на грешките и ограничаване процента на грешки, за да паднат по 2% и още, това е следващата стъпка. Е, тук трябва да, разботи, да продължим да работим с Сметната палата в тясно взаимодействие. Аз водя разговори с техния председател. Е, допълване политиката на, за процента на грешки и резултатите наистина се приема е, добре от тях и мисля, че сме на правия път е, Европейската прокуратура, е, преговорите по нея също са е, на добър път. Аз ще продължа свършеното от колегата Георгия в това отношение за да отстояваме европейските интереси, така че европейските средства да служат на интересите на европейските граждани, а да не потъват в нечи джобове. И това се отнася и до структурните фондове, и до други. Колегата сега колегата Длаваева има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, преди всичко честита нова година. Виждам, че някои от моите колеги започнаха тази година в добро настроение. Те ви благодарят за пълните отговори, но честно казвам, аз не виждам толкова конкретни отговори, затова ще се върна към някои въпроси, на които не получихме отговор. Първо, има въпрос, който е важен за нашата комисия по бюджетен контрол. В писмените ви отговори казахте, че вие сте голям привърженик на бюджета, ориентиран към резултати. И вие смятате, че трябва да има положително въздействие от страна на европейския бюджет върху заинтересованите страни. Но аз не виждам нещо много важно, а това е ръководството и приемствеността при бюджета, ориентиран към резултати. След като беше обещано това лидерство, но къде е това лидерство? Кой е този човек? Какво и кога ще се случи? Къде ще има приемственост? спрямо това, което правеше вашата предшественичка. Аз очаквам конкретни стъпки. Също така има впечатление, че не отговорихте на въпроса на моя колега за частния самолет. И искам да ви попитам, дали смятате да внесете конкретни предложения за ясни правила за използване на частни самолети? И искам да ви призова, нека да не се шегуваме тази година, а да даваме и да получаваме конкретни отговори на конкретни въпроси. По втория е въпрос, аз съм предал една пространна обосновка в писмен вид, съм отговорила и на комисията. Сега по бюджета, по първият въпрос, бюджет с ударение върху резултатите. Сега енергийния сектор ще спомена в, по на газа в някои държави членки става дума за монопол, доставки. Тук споменахме преди някои държави членки. Резултатът, който търсим е да има повече от един доставчик. Това означава повече конкуренция и е, държави като е, Литва, Латвия, Естония, Финландия е, трябва да получат е, помощ за фи, финансова помощ от Европейския съюз, за да разнообразят е, своите доставчици. Е, и след изграждане на, взаимо, на е, терминалите е, или капацитети за е, е, мощности за съхраняване, всичко това доведе ли до промяна в цената на, на газа в Европейски съюз? Има ли повече доставчици, повече източници, да или не? Проекта успешен ли беше или не? И тук е, всеки специален, е, е, всеки комисар отговаря за малки и средни, финансиране на малки и средни предприятия, за култура, за инфраструктура, за развитие, за заетост и така нататък. И в крайна сметка, кой контролира едни и същи са, и контролира това при когато се формулират целите при преговорите, е, комисията не трябва само да формулира и задава целите. Парламента е, гласува и приема тези е, средства и при тези преговори трябва да се, при формулиране на тези цели трябва да участват и те трябва заедно да преследваме тези цели. И в това отношение е, колегата Георгиева положи началото в следващата е, финансова рамка. Те трябва да, тази работа ще се задълбочи и е, приключи. Сега колегата Шмидт. Не. Господин комисар, виждаме значително нарастване на движения и гласуване срещу основните партии, срещу системите смятат много граждани в Европейския съюз, че Европейския съюз е отдалечен от тях, че той е бюрократичен, че не работи за тях. И понякога се създава впечатлението, че онези, които са срещу Европейския съюз, имат на разположение всички аргументи. Вие, като човек, който отговаряш за бюджета, какво мислите, че може да направи Европейския съюз отново да установи връзка с тези хора? Какво може да направите вие? За европейския проект има е, съответните задачи в бюджетната политика и в други. Има много проекти, които могат да бъдат по-ефективни, е, с, е, финансирани от Европейската комисия в научните изследвания. Аз изготвих една програма за е, обработка на данни е, с е, високи е, резултати, е, High Performance Computing. Е, Тук е, обаче не става дума за 28 е, е, суперкомпютри. Трябва да имаме два или три, е, които да са достатъчни за нашите европейски научни изследвания е, и съфинансирането от държавите членки е, трябва да се осъществява и трябва да имаме на разположение два-три такива свръхкомпютри за цяла Европа. Това е именно въпрос на економическа ефективност тук наистина принципа за субсидиарност е отрешаващо значение. Когато се изразходват средства на европейско равнище, трябва да има европейска обосновка. Е, дали ще, е, това ще е ефективност или солидарност или е, сближаване на условията на живот в региона Европа, но във всички случаи трябва за всяко е, изразходвано евро да има добра, солидна обосновка. А именно това е, евро да бъде похарчено за европейска цел, а не тясно национална. Колегата Шмидт, е, благодаря. Господин комисар, вашия въпрос за бъдещите е, ви планове за Европейския фонд за развитие, вие споменахте, че е, ще се занимаете с това, когато определите следващата финансова рамка. Но а, не е ли по-добре, ако от сега започнете финансово е, разговори по въпроса и е, е да възприемете един по-гъвкав подход е, в това отношение? И дали не е по-разумно, предвид брек, Сит е, и е, отпадащите е, приходи да се е, ориентират е, дейността ви към е, е, конкретни потребности и да се търси по-тясно взаимодействие с Европейския парламент в това отношение, както и да създаването на Европейския фонд за развитие на, на, на междуинституционално равнище и неговото най-добро координиране по въпроса за гъвкавостта, сме, е, работим заедно. Става дума за гъвкавост по европейските програми е, и много постигнахме в това отношение в последните месеци на е, сегашната рамка. Гъвкавостта винаги, обаче има граници, които са яснота и прозрачност на бюджетирането. Комисаря говори за 500 милиарда приходи. Те трябва да се е, определят и да се дефинират съвсем ясно. Това изисква ясна бюджетна политика и гъвкавост. И мисля, че в това отношение сме на верния път. фонд, фонд, Европейски фонд за развитие. По този въпрос тук имаме близо 60 годишна традиция. Значението на този фонд сега е по-голямо от всякога преди, тъй като политиката на съседство, на, за развитие, финансирането на перспективи, е, образование, сигурност е, в нашите страни, е, особено в контекста на Бежанската книга, за всички тези неща не отслабвата, обратното. Затова съм готов и в процеса за средносрочен преглед и по-нататък заедно да проверим, да видим дали не можем да включим това в европейския бюджет. дали нека заедно да проверим, да видим какви аргументи имаме и да а, включим и държавите членки. не директно кос... и е, националните парламенти трябва да въвлечем в това. И ще се върна на е, следното. Е, Брексит е едно е, изваредно е, положение, но по принцип аз не смятам, че помощта за развитие е, е европейска е, зади, е, задача и е, е необходимо тя да се включи в европейския бюджет. Е, колегата Пирински. Thank you. Благодаря, господин комисар. В съответствие с писмото за мисията, изпратено от председател Юнкер през ноември, вие би трябвало да ръководите преразглеждането на многогодишната финансова рамка и да извършите средносрочния преглед и също така да анализирате системните недостатъци в бюджет на Европейския съюз. Дали осъзнавате, че ключовите системни проблеми в бюджет на Европейския съюз преди всичко са свързани с липса на достатъчно средства. Европейския парламент при резолюция през юли 2016 година. Там се подчертава, че таваните за бюджет на Европейския съюз са твърде ниски и през последните години МФР е била на ръба на възможностите си. В същото писмо на комисията председателят Юнгер подчертава, че ние живеем в съюз с 29 държави, като 22 държава са безработните хора, много от тях млади. Те са на периферията на обществото. Дали сте съгласни, че светлината на това е 1 милиард свежи пари за инициативата за младежка заето с са капка в морето? Вие казахте, че очаквате съвета. Е, в отговор на господин Левандовски за собствените ресурси, вие казахте, че Монти, доклада Монти е просто един доклад, нищо задължително. Това не са адекватни отговори в светлината на вашата мисия да ръководите. Дали основавате това? Вие говорите за правила. Ако тези правила не водят до резултати, дали не разбирате, че правилата трябва да бъдат написани отново? това, за което вие говорите, всъщност е продължаване на дейността такава, каквато винаги е било. Комисията със своите законодателни предложения свърши своята работа по рамката през есента на миналата година. Сега вече е, друг е на ход. Е, е тук вече вие сте на ход и трябва да се водат преговорите между парламента и съвета. Аз като ще ги придружавам, аз ще присъствам като на тези преговори, ще участвам колкото до Брексит, тези, е, трябва да избегнем това при плащанията от 17-та година, 19-та, 20-та, трябва да да приключим с ангажименти, които са поети в годините до тогава. По, докато съм жив, парламента чрез добри аргументи може да получи повече приходи. В следващата многодишна финансова рамка е, наистина тя ще бъде решаващ е, момент за преговорите. Колкото за младежката е, заетост, гаранцията е едно, парите са друго нещо. Трябват ни пари, за да се даде перспектива на на труда за младите хора. И е, в това отношение програмата ще е необходима още много години за напред и със сигурност наистина това ще е, е това искане от страна на Европейския парламент е съвсем основателно и оправдано. Благодаря, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина, все още има много слабости в системите за контрол и управление на държавите членки, когато става дума за структурните фондове. Много от нередностите не се оповестяват от органите за публично управление. Говори се за нивото на грешките, за измамите и трябва да се преодолее тези проблеми, защото това са милиони милиарди евро от джоба на европейския данакоплатец. Освен това, в продължение на години се отстраняват грешките и нередностите. Имате ли някакви нови идеи, които ще позволят да се ускорят всички тези процеси? И какво като комисар вие ще направите, за да може системите за управление и контрол на държавите членки да функционират надлежно? И дали ще обмислите по-стрикни, по-строги санкции в случай на откриване на нередности и измами? И също така, дали ще бъде полезно за по-старите държави, членки, които са използвали преди фондовете и успешно за да засилят, укрепят своите економики, дали ще бъде полезно да има по-интензивен диалог между тези държави членки, които са ползвали тези средства и от тези държави членки, които в момента продължават да използват тези фондове, тези средства, за да укрепят своята економика. Дали това не е нещо, с което трябва да се занимава комисията, може би това е нещо, с което трябва да се занимава държавите членки. Интересно. Да, проявявам интерес към докладите. Е, от докладите, които са представени, аз смятам, че трябва да засилим сътрудничество с ОЛАФ. С е, Европейската прокуратура е, става дума за предложение за такава европейска институция и шанс е доста добър съвета да не блокира това този път колкото въпросът за е, компетенциите, промощията по ДДС е открит още, но мисля, че заедно ще стигнем до съгласие в рамките на тази година. Е, и по въпросите, наистина, е, свързани с Дания и Обреното кралство, Олаф трябва да даде допълнителна информация. Всяка държава членка трябва да има, да се възползват европейските програми. Е, в е, някои, за някои е важ, са важни пари, парите, средствата за други е, е важен е, общия пазар в е, моята. С това не можем да си играем. В е, от структурните програми идват е, много пари за е, договори, архитектурни, строителни, е, машиностроителни, за автомобилостроене, за инженерни въпроси. Това се отнася и за моята държава. Ето защо аз съм против понятието нетен платец. Ние всички сме нетни ползватели и разбира се, ако ефективно ефективно искаме да управляваме Европа, мисля, че това е пътя. Колегата Гаер. Е, наистина, е, искам да започна с последното ви изречение за нетоплатеца. Е, тук не става дума само за Германия. Вашата оценка трябва да се разшири защото ако това в, в Германия това би се е, тълкувало като една е, сигнал за културна революция. Е, няма е, разговор, е, който съм водил с група гости на парламента тук или в Германия, лобисти, които не са поставили въпроса за корупцията и за лобизма. Ако това продължава да, да е така, трябва да сме наясно какво точно правим, защото понятието лобист отдавна е закупило положителни си смисъл. Аз а, имам а, три а, лобисти, така да каже, профсъюзите, а, европейските а, и съответно моят съюз а, на право, а, вероисповеданията, а, с тях разговарям, не бих ги нарекал а, лобистки кръгове. Разбира се, всичко това изисква много прозрачност, за да се разсеят съмненията на хора. Значи трябва да се обявява с кого разговаряме и с кого преговаряме. Това по първия въпрос. Втория е, значи по какъв начин се е, провежда среща и как е дефинирано понятието среща, тук е, е, прочетах обосновката на комисията, а именно, че е, не можем да се срещаме с е, хора, които не са е, включени в, в е, лобистския регистр. Това е доста е, трудно удържим е, му изискване. Е, трудно е, е, се аргументира подобна изискване от страна на комисията. Е, но във всички случаи неяснотите трябва да се отстранят това отношение. По първия въпрос, определено отговорът ми е да. По втория, аз съм готов да проуча с вас въпроса за това как ще се дефинира ясно прозрачността при вписването на лобисти в регистъра как е, в, е, се гледа в Берлин на това. Е, значи ние можем да говорим за сиви зони, неясноти, но както казах, никак не е просто. Например, ако един епископ, евангелист, приятел съм с него от много години, не вода разговори, просто се поздравяваме по отделни поводи. Това лобизъм ли е според вас? Или просто дружба, обикновена дружба? Сега какво правим, когато срещам някого на летището? Не, чета вестник на летища, за да мога да разговарям с хора. Но когато Тоест, чета вестник, за да не ме заговорят. Но когато ме заговорят, кога започва всъщност разговора и срещата? Аз съм готов във вашата група или комисия да обсъдим въпроса за това как да конкретизираме възоснова на практическия опит този въпрос и очаквам предложения. Наистина, ние отдавна работим по тази тема. Е, аз самата съм в списъка на е, изказващи се и бих искала да засегна въпроса за е, финансовите измами. Ние не можем да си представим какви са правните последствия от дейността, от подобна дейност, фалшификация на, на данни, на числа това върху това трябва да се хвърли и светлина. Последният въпросът ми е как ще организирате кабинета си, за да държите под око дейността на всички и второ оценката на тази служба това как ще се прави. Ще се възлага на някакъв външен институт и после оценката, резултатите от тези оценки и основанията, как ще се популяризират те. По втория въпрос, в момента не виждам правно основание да не се даде публичност на доклада в парламента. Разбира се, това. Няма задължаващо правна разпоредба за това, но няма някакъв текст, който ме задължава да не вода разговор с приятел или с специалист, колкото до борбата с финансовата измама. Финансовите измами Този доклад, е, е, доклада, който ще представя тази година, ще изложи е, следващи стъпки, признавайки това, което се налага да правя аз в рамките на моите правомощия. Колегата Аяла в заключение. Да, благодаря ви. Господин Отингер, искам сега да кажа, че преговорите по бюджета съседните парламента иска повече средства, съвет иска по-малко и вие сте посредник между нас. Но Сметната палатна отново ни казва, че много грешки са свързани с това, че има твърде амбициозна политика, а бюджетът не е уразмерен за това. И вие като член на комисията сега, вие трябва да изисквате не само от парламента, но и от държавите членки. Изисквате все по-амбициозна политика, нова политика, по-амбициозна за бежанците, нова амбициозна политика за отбрана и други видове политика. И това е нормално за едно правителство – да предлага инициативи, да внася предложения. И комисията има същата функция. И вие, в случай, че станете нов комисар по бюджет, би трябвало да изисквате повече бюджет, защото бюджетът се захранва от фондове, от ресурси, от средства, за да се извършва политика. А ако няма бюджет, няма да има и политика. Нито политика за беженците, нито за а, отбрана, нито за заетостта, нито за селското стопанство, за нищо. Тоест, ако вие станете човек, отговарящ за бюджета, вие трябва да бъдете привърженик на това да има по-голям бюджет. Не е парламентът. Вие трябва да сте този, който изисква повече средства – за да могат да изпълняват своите задължения и съвета, и парламент, и самата комисия. Не трябва да се подаваме на популизъм. Вие трябва да изисквате тъкмо обратното, да се увеличава бюджета. И вие сте този, който трябва да изисква да бъде по-голям бюджет и трябва да търсите начини да се увеличи бюджета. Има такива предложения в доклада Монти. Господин комисар. Госпожо депутат, моля, имайте ми доверие. Задачата е сложна. И разбира се, нещата винаги са сложни, когато се става дума за бюджет. В рамките на многогодишната финансова рамка е необходимо да се заложи правилната структура. Аз се срещам с различни министри по научно-изследователската ден, по селско стопанство – и те всички изразяват своите очаквания. И крайна сметка ние стигаме до това да можем да отговорим на техните очаквания. Искаме и държавите членки да действат съгласувано и последователно, що се отнася до бюджета. Това въжи и за държавите, към които се прилага ограничаваща политика. Бих Искам да ме оценявате по резултатите. Аз се надявам да отговоря на вашите изисквания. Сега от Комисията по правни въпроси. Благодаря, господин комисар. Знам, че вече сте изморен, но ние имаме четири въпроса от нашата комисия. Комисия по правни въпроси ще бъде кратък и конкретен, така че няма да надвишим отделеното ни време. Вие говорихте за Брекзит и за финансовите последици от това. Те са очевидни. Имаме определени правомощия, свързани с законодателството. Във вашите писмени отговори вие посочихте, че комисията е готова да положи всички усилия, за да могат да бъдат защитени интересите на служителите на европейските институции, които са от Обединеното кралство. Моят въпрос е по-скоро за пенсионираните вече служители, които са граждани на Обединеното кралство. Тези пенсии ще продължат да се изплащат от бюджет на Европейския съюз. Как ще определите вашия подход към тази ситуация? Като комисар, отговарящ по бюджета във вашите преговори, а, с Обединеното кралство, как ще решите този проблем? Дали Обединеното кралство ще допринесе за част от сумата, ще изплати цялата сума или Европейския съюз ще поеме цялата отговорност? Благодаря ви. Един пенсионер, който се е родил в Обединеното кралство или който е гражданин на Обединеното кралство, има своите права и ние трябва да зачитаме тези права. Един гражданин на Обединеното кралство, който е пенсионер и след Брекзит има всичките права, за което говореше и моята предшественичка. Ще направим така, че хората, които са работили за европейските институции, да не трябва да плащат за решението взето от тяхната държава да излезе от Европейския съюз. Разбира се, в преговорите с Обединеното кралство ще представя фактите и цифрите. За съжаление, и ще кажа за съжаление, имаме твърде малко служители от Обединеното кралство, въпреки че от чисто бюджетна гледна точка това се оказва в момента предимство. Но ще имаме години, през които ще трябва да плащаме заплати, а също така след това и пенсии. Става дума за едно право, което, разбира се, се запазва, независимо от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Трябва да се направят всички изчисления и трябва да се извърши анализ на тези плащания. Може би ще се изплаща еднократна сума, може би ще има пропорционално плащане – аз очаквам от правителството на Обединеното кралство да допринесе за тези плащания и разбира се, ние трябва да поемем нашите, нашите задължения като работодатели на тези граждани. Благодаря. Господин комисар, предлагам, че знаете, че нашата институция, особено моята политическа група, сме много ангажирани в борбата за равнопоставеност между мъжете и жените. Вие казахте, че сте за това да има квоти за жени, но какви са конкретните стъпки, които ще предприемете, за да се гарантира това, че повече жени ще заемат ръководни постове в комисията? Освен това, що се отнася до досието за жените в управителните съвети на дружествата. Ние имаме позицията на парламент и комисията от една страна и на съвета от друга страна. И знаем каква е позицията на вашата държава членка и вашата политическа партия, които не искат да разблокират това досие за жените в управителните съвети на таковските дружества. Какво ще предприемете ви във връзка с това досие? Ich glaube zunächst rein äh, vertrags- und Смята, че от гледна точка на облигационното право, тъй като тук въжи правото за договорите, необходимо е да се получи тълкуване от страна на юристите в държавите членки, които успорват това досие. Необходимо е да се спазва трудовото право и да се гарантира на жените правото да израстват в иерархията. Разбира се, важно да се проучи какви са юридическите, правните правомощия в Германия вече има правила, които въжат за управителните съвети, но те не са пълни тези правила. Ще видим какво ще направи следващото правителство и разбира се, важно е да се действа на нивото на Европейския съюз. И аз като комисар знам, че трябва да поеме комисията ролята на образец на лидер – Необходимо е в близките години да се гарантира това, че ще има възможност на по-младите хора и особено жените да заемат многото работни места, които ще се освободят от многото пенсиониращи се служители. Трябва да вдъхновяваме, да насърчаваме жените да подават молби за заемане на ръководни постове и да ги заемат. Трябва да им се предоставят по-добри възможности. Много е важно за мен да бъдат вдъхновявани, насърчавани жените да заемат ръководни постове. И аз осъзнавам това, че правилника за служителите на европейските институции трябва да предвижда само един вид дискриминация. Това е положителна дискриминация на жените, служителки. Моята цел е същата, каквато беше заявена и от госпожа Георгиева. Два кратки въпроса, господин комисар. В уводните си думи казахте, че е, желаят Европейския съюз е, да остане привлекателен работодател. Бих искал да попитам, а, е, имате ли нещо конкретно на ум? Как ще постигнете тази цел? На следващо място. Възнамерявате да преразгледате статута на длъжностните лица с оглед на постигането на географски баланс. Може би това ще увеличи добавената стойност на Европейския съюз, ако инициативата бъде обмислена добре. Привлекателността на дадена работа зависи от различни фактори. Аз имам предвид европейския пазар на труда, но а, националните администрации, но и индустрията, економиката, средните малки предприятия, индустрията е конкурент, там тя търси млади, добри специалисти по компютри или енергийни, енергетика. Сега, колкото до заплащането, няма съмнение. Основен фактор е колко печеля а, той е тясно свързан с а, раз, а, цената на живота в дадена страна. А, в Брюксел или в Люксембург живееш и работиш, а, а, цената на живота в един или другия е разли, град е различна. А, тук влизат и образование на децата, качество на училищната система, предлож, пред, а, възможности за а, висше образование, а, привлекателност на възможностите, шансовете, е, работно време. Е, е, аз смятам, че 6 часа е съвсем приемливо, но всякакво увеличение над това вече не би било добре. Всичко това поставя работодателя в фокуса на вниманието. И е, ние, е, мисля, че за момента продължаваме да бъдем все още привлекателен работодател. Но, но е, някакво е, замразяване е, за години напред е, или е, по-нататъчно е, линеарно ограничаване, е, изкъсяване на работното време – е, това ще доведе до прекалено изтискване на, на, на хората. И а, сравнението с националните държави членки е, ще се промени и съотношението между привлекателността на работните места в даден някои държави членки по отношение на е, институциите. Сега все още 15-те е, стари е, членки на Европейския съюз са, е, имат преимущество, са е, по-търсени. В това отношение трябва да имаме какво да правим и да наваксваме. Е, броя на пенсионер, пенсиониращите се в следващите години от първите 15 ще нарасне значително в следващите години. И е, трябва наистина да се създаде перспектива за новите държави членки в е, това отношение. Е, благодаря. Последен, без, но не най-маловажен, Паскал Дюран. Благодаря, господин председател. Господин Йотингер, внимателно ви слушах по време на днешното изслушване. Многократно обяснихте, че сте опитен политик, че имате огромен опит. Така че обективно можем да отстраним хипотезата, според която вие извън всякакъв контрол се изказвате публично, без предварително да сте помислил. Но ако вземем предвид някои ваши расистски и ксенофобски изказвания, какво виждаме? Те са факт и вие просто се извинявате. Сега се замислям обаче, че вие ще отговаряте за човешките ресурси. И без да търся причините, които са ви накарали да се изкажете по този начин публично, бих искал да кажа – аз ако съм хом, хомосексуален или имам някакъв друг проблем, дали ще мога спокойно да работя с вас, без да се страхувам, че в даден момент а, а, това може да е в моя вреда. Вие, господин Йотингер, ще бъдете ли така мъдър да се е, държите е, подобаващо? В този момент Европа изпитва трудности. Не смятате ли, че мъдростта трябва да ви води? Е, трябва да благодарим на господин Юнкер за това, че иска да ви окаже тази чест, но вие трябва да се откажете от портфейла за човешките ресурси. Господин депутат, е, съжалявам наистина за тази част от моята реч. Винаги съм го казала и продължавам. Второ, през последните 7 години съм доказал, работейки на европейско равнище, че е, дискриминацията по никакъв начин не може да бъде форма на политика. И е, ако е, попитате хората от е, генералните дирекции, е, те с с които работя, те със сигурност е, ще е, е, със сигурност няма да чуете нищо отрицателно от тях. Наистина искам да ви верят, че нямате основ, никакво основание да се опасявате от работата си с мен. Проверете ме, пробвайте и е, е, се уверете сам, че дискриминацията в никакъв случай не е част от моята ежедневна работа, рутинна работа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 и така стигнахме до края на този обмен на мнения с трите комисии. Е, господин комисар, благодаря ви. Благодаря и на службите на комисията за подготовка на, този, е, на това съседание. Е, координаторите на комисията в бюджет ще се срещнат в тази зала веднага след това заседание. Комисията по контрол на четвъртия етаж, правната комисия ще заседава утре трябва да кажа, че е, е, наистина е, радвам се, че чух от вас, че сте готов да продължите тенденцията и линията на увеличаване броя на жените на високи управленчески постове, която бе започнала от господя Георгиева. Благодаря. Ако, продълже, ако позволите от името на, на ако обичате е, представителите на комисията по бюджет да останат в тази зала, което заседание ще започне след 5 минути. Господин комисар, обаче има една минута по е, протокол, за да е, каже няколко заключителни думи. Заповядайте. Благодаря на всички депутати за за дадените въпроси, за оценките им. Аз ги респектирам и ги приемам на сериозно. Е, наистина много от темите заслужават допълнителни, задълбочени разговори в трите е, комисии е, и груп, политически групи и с координаторите също така. Обеден съм, Обеден съм, че имаме много общи е, точки, допирни точки, по които е, трябва да работим в тези следващите години. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Е, край на заседанието. Координаторите е, по, е, от бюджетната комисия да останат в тази зала.